Uh, Нека да започнем нашата работа. Вече закъсняхме с 15 минути. Мисля, че е в крайна сметка достатъчна. Започваме с един пакет от пета документа, свързани с споразумението между ЕСЕ и Русия във връзка с присъединяването на Русия към СТО. Имаме няколко докладчика, не всички са тук в залата и може би да започнем. да започнем с представането на комисията, като по това време оставиме достатъчно време на докладчиците да дойдат. Е, има ли представители на комисията? Дали са тук ли сте? Имате думата. Благодаря, господин председател. Дами и господа, както знаете, Европейския съюз има специални споразумения. И след 18 години преговори постигнахме успех в преговорите с Русия. Това, тези споразумения покриват 4 области, които са от голямо значение за нас и всъщност приключиха с размяна на писма между Европейския съюз и Европейския съюз, публикувани в официалния вестник. Първото споразумение относно търговията с части и компотенти на моторни превозни средства. Споразумяхме се да се запази една система на специални инвестиционни мерки, който по принцип беше системата TRIMS и руското, руските власти взеха съответните мерки за да локализираме производството на части. Това е много важен сектор за нас, тъй като из, е, износа е от, в размер на 10 е, милиарда годишно. В е, споразумението е записано че ще се запази размера на износа от референтна година 2010, въпреки мерките, които бяха предприяти от руските влади, Целта е да се създадат, да се определят квоти, безмитни квоти, вместо ставки от 5 до 10%, такива каквито се фиксираха за различните части и компоненти. Второто споразумение е за износа на дърво. Дървесина. също бяха фиксирани квоти на е, износ с е, ниски ставки от порядъка на 10% вместо 25%, които бяха предварително определени. Квотите трябва да се фиксират от е, специален комитет, който ще заседава за пръв път. Третото споразумение е за суровини. Списъка на тези суровини не е включено в общото споразумение за присъединяване и в случай, че Русия иска да увеличи ставките, трябва да проведе консултации с Европейския съюз в два месеца преди влизането в сила на това решение. Трет, четвъртото споразумение е за услуги. ще се запазат договорено, до сегашните договорености, първо в транс, морския транспорт и второ при наймането на се, като се осигурят условия за свободно движение на тази категория трудещи се. Сега ще, давам дума, ще дам думата на докладчиците. Имаме трима докладчика за четирите теми. Започваме с Павел Залевски, който е докладчик по споразумението относно търговията с части и компоненти на моторни превозни средства. Павел Салевски, имате думата. Благодаря, господин председател. Най-после това споразумение бе УФА финализирано. С подобно споразумение е огромно значение за нашите отношения с Русия и създава механизъм, който регламентира износа на компоненти и части за Русия. Рус... Русия от една страна ще запази своята инвестиционна а, програма, която имаше за цел през а, последните години да осигури а, сигурност на производителите на руския пазар, но мерките обаче не са в съответствие с правилата на СТО по силата на СТРИПС. Те ще се прилагат до техното приложение беше до 2011 година, но присъединяването към СТО води до постепенно либерализиране на отрасъла, но и ще осигури плавен преход. Имам обаче един въпрос към комисията. Като погледнем какво, какви са резултатите от а, преговорите за с СТО, примерно с други наши партньори като Украина. Как беше възможно да убедиме Украина да намали метническите ставки с 15%, а с Русия това намаление е, е само 5%, т.е. не успяхме да убедим е, Русия да намали ставките с повече от 5%. Има ли някакви други отстъпки, които са били е, договорени с Украина или за нас и как Русия може да запази тези програми в продължение на 7 години все още, като това се... И как ще се отрази това на пазара и по, и по какъв начин това ще се отрази на търговията с автомобили това няма ли да бъде е, пагубно за сектора, след като се очаква спад на износа на резервни части и е, нашите дали дали нашите производители и малкото други производители, които са се присъединили към инвестиционната програма на Русия, ще бъдат третирани по равностоен начин. А сега следващия докладчик. Джан Лука Суста. Имате думата. Grazie Presidente. Come ha già spiegato... Благодаря, господин председател. Както представителят на комисията вече обясни, тук обсъждаме една правна рамка, която е възможна заради присъединяването на Русия към СТО. Това споразумение съдържа някои привилегии, някои ползи за Европейския съюз, благодарение на различни договори и споразумения, изключени последните години. Например, споразумения, свързани с транспорта по море, мобилността и всичко това са положителни въздействия върху нашата работа. Искаме да ги запазим и затова включваме това двустранно споразумение, за да запазим всички положителни страни, които Европейския съюз има след 90-та година. Ние ще спазим и нашите поети ангажименти след присъединяването на Русия към СТО. Става въпрос за различни видове услуги, които се покриват от споразумението, например годишни квоти за заетост, споразумение за заетост. Това ще има последици за Европейския съюз, но ние искаме да запазим статуквото за да може Европейският съюз да бъде в изгодна позиция спрямо руската, спрямо Русия. Искаме тези преференции да бъдат запазени за Европейския съюз. Благодаря. След това дам думата на докладчика. За останалите две споразумения износни мита върху суровините и износни мита върху дървесината. Имате думата. Господин председател, да докладвам и по двете теми едновременно ли или да ги разгледам една след друга? Ще ги разгледам една след друга, но ще направя и връзки помежду им. Докладчик съм по тези две споразумения за дървесината и суровините. И в качеството си на такъв, мисля, че е много важно двете теми да бъдат разгледани заедно. Особено е важно Русия да преустанови протекционистките си практики, които описва, например, като мерки насочени към предприятията. Тези практики са насочени към създаването на митнически съюз с Беларус и Казахстан. Първо, по споразумението за суровините. В контекста на присъединяването си към СТО, Русия е поела ангажимент постепенно да намали или да премахне действащите към момента вносни мита – върху суровини. Това, този ангажимент бе поет в миналото от Русия. Изготвянето на съответния списък не предотвратява включването и на други суровини. Става дума за списъка на суровините, върху които има износно мито руското правителство ще направи всичко възможно, за да не въведе повторно и да не увеличи износни мита върху определен списък от суровини, в това число и суровините, които не са включени в графика на СТО. На тези суровини се пада световен дял на Русия в размер от 10%. Това са суровини, към които Европейският съюз проявява особено голям интерес по отношение на вноса, суровини, които могат да нарушат и световния баланс, като например тютюн, хранителни продукти и много други. Второ, ако Русия все още иска да налага износни мита върху тези продукти, тя ще трябва да се консултира с Европейската комисия поне два месеца предварително, така че да се намери решение добро и за двете страни. Споразумението не изисква от Европейския съюз да поема каквито и да било ангажименти. Първият основен проблем, според мен, е, че в текста не са предвидени правно обвързващи ограничения за Русия, така че тя да положи и максимални усилия мисля, че споразумението, като се има предвид това, няма да има желания ефект, като се има предвид опитът ни с Русия. Второ, то няма да предотврати предприемането от страна на Русия на допълнителни протекционистки мерки. Да, предвижда се Русия да се консултира с комисията, но какво ще последва, ако тя не възприеме нито едно от нашите съображения? Особено като се има предвид споразумението, което ще трябва да замести споразумението за партньорство и сътрудничество. Трето, споразумението не предвижда механизми за уреждане на спорове. Като се има предвид това, ще поставя още няколко въпроса на комисията. Бих помолила представителите на комисията да ме изслушат. Първо, каква е първоначалната реакция на комисията на ограничителните мерки, предприяти наскоро от руските власти по отношение на едрия рогат добитък от Европейския съюз? Тези мерки съвместими ли са с общия режим на СТО? Мисля, че наистина трябва да подходим сериозно към тези мерки. Не мисля, че те са съвместими с ангажиментите поети от Русия спрямо СТО. Тези мерки засягат селските стопани в много държави членки на Съюза. Въпросът за суровините е следният, или по-скоро, извинете, проблемът е следният. Трябва да сключим споразумение, което да предвижда правно обвързващи изисквания. Но как да го постигнем? Това е въпросът ми към комисията. По втория доклад. Споразумение Европейски съюз Русия за дървесината. Европейският съюз проявява много голям интерес към това споразумение. То ще доведе до значително подобрение на процедурата по доставки от, на дървесина от Русия. Русия е поела ангажимент за намаляване на износните мита. За определени видове дървесина Русия е въвела квоти за износните мита. Вела е за някои видове дървесина много високи износни мита. Протоколът, сключен между Съюза и Русия в допълнение към споразумението, съдържа някои технически детайли, Що се отнася до актовете за изпълнение, с тях ще се управляват количествата. Русия ще издава разрешителни възоснова на документацията за внос, издадена от Европейската комисия. Предвижда се и механизъм за уреждане на спорове. Мисля, че трябва да приемем това споразумение, тъй като то ще е изгодно за нас, тарифните квоти ще намалят износните мита, с което ще се даде тласък на вноса на дървесина към Европейския съюз. С това ще се подпомогне, например, производството на мебели и на други основни отрасли, които използват дървесината като суровина. Въпросът е обаче как това споразумение ще се приложи на практика, тъй като наблюдаваме безпредседентно конкретна хипотеза, а именно управление от страна на Европейския съюз на квотите за износ на трета страна. Как точно ще се справим с това? Това бе всичко от моя страна. Благодаря ви, председателят. Благодаря. Дадохме думата първо на комисията, след това на докладчиците. Сега е ред на докладчиците в сянка. Има ли желащи да участват в разискването? Господин Куташ, от името на социалистите. Președинте, eu sunt raportor din umbră pentru... Благодаря. Аз съм докладчик в сянка за последните две споразумения, които бяха представени. за въвеждането и увеличението на износните мита върху суровините и за управлението на тарифните квоти, прилагани по отношение на износа на дървен материал. Няма да повтарям казаното от колегите ми. Искам да спомена, че има опасения, изразени от моите колеги, но въпреки всичко взаимоотношенията между Европейския съюз и Русия имат добри шансове за положително развитие в рамките на СТО. Единственото, което бих си пожелал е Руската федерация да продължава да спазва поетите ангажименти, свързани с членството в СТО. Благодаря. Uh, няколко думи за търговията с услуги, тъй като съм докладчик в Сянка от името на ЕНП. Има няколко въпроса, които трябва да изтъкнем. Това е едно добро двустранно споразумение, тъй като се предвиждат референциални отстъпки целите на Русия са малко по-малко амбициозни в сравнение с поразумението за партньорство и сътрудничество от 1994 година. Във връзка с това възниква въпросът какви са приоритетите на комисията в рамките на преговорите за търговията с услуги и колко сериозно подхожда руската страна към спазването на ангажиментите си, най-вече по отношение на инвестициите. Ще е необходимо по-прозрачно регулиране на редица сектори, като например финансовите и телекомуникационните услуги. Как може Европейският съюз да постигне напредък по отношение на отрасъла на енергийните услуги? те не са предвидени като отделна категория в рамките на общите споразумения. По-скоро са включени в части, които покриват други отрасли. Що се отнася до хоризонталните въпроси, както и някои конкретни въпроси, като добивния отрасъл или енергоразпределението, за Русия това са деликатни въпроси. Затова тя не е извършила и достатъчна работа по тези хоризонтални въпроси, не е поела достатъчни ангажименти във връзка с енергийните услуги. Вторият ми въпрос. Трябва ли да се предвиди глава за енергетиката, която да предвижда амбициозни цели, дори фокусиране върху регулирането, а не толкова върху преференциалните отстъпки? Знаем, че за Русия енергийните услуги са от много голямо значение и че тя ще има интерес да отдели този сектор от, например, добива. Председателят, нека ви припомня, че говорим за процедура за съгласие Тоест, ние трябва да отговорим единствено с да или не. Можем само да приемем тези споразумения или не. Не можем да разискваме технически детайли. Ако не сме съгласни с нещо, то просто ще трябва да кажем не. И нямаме повече правомощия. Ще дам думата на комисията, за да отговори на коментарите и възраженията от залата. Благодаря, господин председател по първите коментари, направени от господин Залевски за моторите, износа на мотори и защитата на автомобилостроенето. Трябва да призная, че не го разбрах съвсем. Не разбрах какво има предвид с намаляване на митата с 5%. Що се отнася до вносните мита за автомобилостроенето, постигнахме намаление на вносните мита между 30 и 50%, а не 5%. Към момента не се наблюдава намаляване на износа на компоненти за МПС към Русия. Статистическите данни от февруари 2012 година дори напротив сочат, че има увеличаване на износа. Благодаря на госпожа Вайдере за въпросите. Искам да я уверя, че слушаме колегите ви, когато ни задават въпроси или правят коментари. Когато си говорим помежду си, това е за да се консултираме. Дали Русия прилага протекционистки мерки и представлява ли митническият съюз с Беларус и Казахстан протекционистка мярка? Отговорът е да. Какво предприемаме ние? Договаряме нови мерки по споразумението, за да предотвратим протекционизма. Във връзка с суровините, докладчикът е права, като казва, че поетите от Русия ангажименти не са правно обвързващи. Предвидено е Русия единствено да се консултира с Европейската комисия. Но нека ви цитирам правно обвързващите ангажименти, поети от Русия във връзка с присъединяването и към СТО. Тези ангажименти касаят редица продукти, които са от доста голямо значение за Европейския съюз за тези продукти. Износните мита са включени в графика на СТО. Пример за такъв продукт, например, е металният скраб. Но да, права сте като казвате, че не са предвидени правно обвързващи ангажименти. Русия просто трябва да се консултира с комисията в два месеца предварително. Ам... Вече сме определили дата за срещата на Комитета по дървесината. Това е 23 април. До момента нямаме някакви особени затруднения. На последно място, но не и е по значение. Докладчикът запита дали смятаме, че енергетиката и енергийните услуги са важни. Да, разбира се, те са важни за нас и са тема на преговорите по новото споразумение за асоцииране с Русия. Но главата за търговията бе най- тежката глава в рамките на преговорите. Русия до момента отказва да започне разговори по нея. При всички положения работим и по частта за енергетиката и енергийните услуги и ще продължим да работим. Sorry, but... извинете. Комисията не отговори на, на важния въпрос, свързан с животновътството. Може би и комисията. Комисията ще се върне към този въпрос. Господин Залевски, да, отлична стратегия да не разбереш въпроса, който е зададен. Вярно, че въпросът е труден, но ще го повторя, за да го разберете. Наистина. Казах, че в случая на Украина, и тук искам, искам да поздравя комисията, комисията успя да постигне споразумение с Украина за намаление на вносните мита с 15%, 30% и през 2013 година, значи след постепенното намаление, това намаление, това ще, ще достигне, тази мита ще достигне 5%. Защо? Защо? Защо с Русия бе постигнато съвсем друг вид споразумени? Русия се се е съгласила да намали емитата с 5% и да запази, значи 25% до 2018 година. След това процентът ще бъде 15, т.е. има доста големи доста голяма разлика на договореното с една друга европейска страна в сравнение с това, което е договорено с Русия. Така че може би има някакво. А, сме, може би сме получили някакви а, компенсации в друг в друга област. И, и ако има такова, кажете ми кът, в какъв област и в какъв план сме, има, сме получили някакви, някаква компенсация. Аз а, имам а, чувство, че а, комисията се отнася към Русия като, не като към стратегически партньор, а към, като към страна, от която все още се а, пла, а, страхува. Аз а, бих искала все пак, и е, вие не искате да отговорите на въпроса за, а, мес, за месото, за износата на продуктите, но знаете, че Русия е предприела мерки и тези мерки са ли в съответствие с ангажиментите поети в рамките на е, СТО? Комисията. Е, господин Залевски е прав. Е, Наистина, преговорите с Русия и Украина не са водени по едно и също време. Това не са ни същи партньори. Те, това са съвсем различни е, споразумения и в никакъв случай отношенията ни е с едната и другата страна не могат да бъдат е, сравнявани. А, да, Значи намалението от 10 на 5% с Украина, от 30 на 15% с Русия за леките е, е, автомобили е, това намаление ще бъде до 25% още от първата година, т.е. много значително намаление. Но ако искате да сравните двете споразумения и ако сравните ако ги сравните отрасъл по отрасъл, да, ще има разлики, но при всички случаи е, общото е, намаление на митата е в размер на няколко милиарда. Аз в никакъв случай не искам да не, не, не отбягвам въпросите зададени от госпожа Вален. относно забраната, въведена от руските власти заради а, вируса, заразил свин, свинете в Европа. Но, а, както знаете, Русия все още не е член на СТО, т.е и ние сме сигнализирали това, че не приемаме това, тази незаконна забрана, наложена от Русия. Сега, нека, нека ви напомня, че има работна група за мониторинг за отношенията с Русия. Вчера Координаторите настояха в дневния ни ред да бъде включена точка, свързана с мониторинг на процеса на присъединяване на Русия към СТО. А сега давам думата на докладчиците, господин Залевски. It was not from 10%, it is from 10% Намалението спрямо Украина бе от 25 на 10%, т.е. това не е намаление с 5%. Става дума за доста по-значително намаление. Не мисля, че сравнявам две неща, които са сходни в случая. Навлизаме на нов етап от отношенията си с Русия. Имам предвид търговските си взаимоотношения, тъй като предстои Русия да се присъедини към СТО. Въпросът ми е към вас, господин председател. Не би ли било добре да изготвим резолюция за търговските взаимоотношения с Русия, като се има предвид новосъздалата се ситуация? Можем да приемем тази резолюция в пленарна зала като отразим в текста разискванията си до този момент. Разисквания по доста деликатни въпроси. Бихте ли обмислили тази възможност за приемането на обща резолюция за търговските ни взаимоотношения с Русия? Резолюция, която да обхваща не само конкретните въпроси, които обсъдихме днес и които сме обсъждали до тук. Джан Лука няма да вземе думата колегата Вайдере. Мисля, че да, прав сте. Можем да кажем единствено да или не. Тоест, можем единствено само да се съгласим с тези споразумения или не. Но съм съгласна и с колегата Залевски, че трябва да приемем резолюция, общ текст за търговските си взаимоотношения с Русия, в който да изложим нашата загриженост и идеите си. Благодаря. Преминаваме към точка 17, последната точка преди гласуването. Законодателно досие създаване на инструмент за партньорство за сътрудничество с трети държави по силата на регламент. Този регламент ще замени действащия до този момент регламент ИИС+. Той беше в основата на сътрудничеството ни с развити страни. Докладчик по темата е Лайма Лусия Андрейкине от НП. Имате думата. Благодаря, господин председател. След before... Господин председател, имаме само 7 или 8 минути преди гласуването. Мога ли да... Може ли да отложиме тази точка за след гласуването? Не, имаме прекалено много неща да вършиме. Нашия дневен ред е, е наистина много натоварен, така че това е времето, с което разполагате. Благодаря ви. Трябваше да представиме законодателен доклад. Uh, as quiet as you can, please. Моля за тишина. Трябваше да представиме законодателен доклад относно партньорски инструмент за сътрудничество с трети страни вследствие на последиците на глобализациите и промените, които проистичат от това. Европейският съюз не разполага с инструмента за сътрудничество с бързо развиващите се економики, като същевременно подобно сътрудничество от голям интерес за Европейския съюз. За сега по подобно сътрудничество се извършва с помощта на ИИС заедно с 17 индустриализирани страни и територии с висок доход, като Северна Америка, страни от Азиатско-Тихиянския регион и така нататък. И... Но това са трудни но това, това със сътрудничество по, по някакъв начин се свързва само с подпомагане на премахването и, или намаляване последиците от бедността в много страни. В Става дума за предоставяне на 1 милиард и 300 милиона евро до 2020 години. Този регламент, както споменахте, ще, ще замени и ИИС, и ИИС+, чиято срок на действие изсича през 13-та година. Новите инструменти ще действат между 2013 година до 2020 година, като целта е да се настъпи да се защитават интересите на Европейския съюз в целия свят. Има три цели. Първо, да се развият между международните измерения на стратегията 2020, да се създадат нови търговски възможности за европейските предприятия в целия свят и по принцип насър... насър... насърчаване и налагане на европейските интереси и ценности. Както и да спомага за налагане и за защита на нашите интереси, следствие промените на климата в света и така. На среща с, с службата за външна дейност аз изразих а, своето отношение и своето, не, своята позиция за необходимостта от подобен инструмент, но също така и моята загриж, загриженост е, за мястото на този инструмент е, сред другите инструменти за сътрудничество е, тъй като е необходимо да има много добро координиране между различните инструменти. Второ, обхвата или на инструмента по региони. В член 2 се описва обхвата и там се казват всички трети страни, региони и територии могат да получат помощ по линията на този инструмент. Аз смятам, че инструмента трябва да бъде насочен по-скоро в защита на европейските интереси в развити и развиващи се страни. Така че е, смятам, целите трябва да бъдат много точно е, е, обозначени, включително тематичните програми, целевите, целевите програми и сумите, които ще бъдат, е, трябва да бъдат определени. На трето място смятам също така, че в текста няма разпоредби, свързани с надзора и контрола за изпълнението на програмите, за които средства се отпуснати. Примерно, в, в, в, за партньорски инструмент има но има изработен специален документ, който служи за основа на, за изпълнение на многогодишната а, тематична програма. А, Необходимо е да се знае по какъв начин Европейския парламент ще може да упражнява контрол върху изпълнението на програмите в абзац 5 се казва че има възможност средствата да се увеличат или намалят с 20% в случай, че е се изпълняват или не изпълняват залегналите критерии. Бих искала комисията да ни поясни а, какво, а, на, на основата на, каква, на какви критерии се изчисляват тези 20% и искам да знам дали програмата Erasmus ще бъде включена в този инструмент и по какъв начин ще бъде интегриран Erasmus в този инструмент и каква, е, колко, какви са, какъв е обема на средства, които ще бъдат е, отпуснати за изпълнението на програмата Erasmus. Преди да постигнем някакво поразумение, трябва да, трябва да получим ясни е, отговори на въпросите по какъв начин ще бъде оформен и е, ще бъдат определени критериите за изпълнение на този инструмент, как и какви са средствата, които ще се бъдат включени. Комисията. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко, защото нямаме много време. Това преди всичко е политически въпрос. Не бихме могли да зададем въпрос на комисията АФЕТ, свързан с разпределянето на правомощията. Трябва да защитаваме правомощията си, иначе няма да можем да си свършим работата като комисия. Въпросът за помощите на трети държави е основополагаща за европейската политика. Тя засяга конкурентоспособността в световен мащаб. Отнася се към правила за търговията по цял свят, опазването на правата на човека и регулира дейности, които са от особено значение за политиката и за действието на Европейския съюз. Разполагаме с някъде около 70 милиарда за всички тези дейности и в рамките на този инструмент има само една малка част от средствата, с които Европейският съюз разполага. Този инструмент е отворен за всички трети държави и за това трябва да сме сигурни, че Европейският съюз ще следва своите интереси. В тази връзка ще е важно къде, в кои географски региони ще бъде прилаган този инструмент и кои точно предприемачи ще бъдат подпомогнати. Още една последна идея в рамките на инструмента а, и с имаше известни а, борби между комисията, парламента, не бива да се ограничаваме само с даването на основна посока. Ние би трябвало като парламент да вземем участие в е, изпълнението и трябва да зададем точни критерии за това. Когато говорим за конкурентоспособност на Европейския съюз, тези въпроси са важни и за това трябва да е ясна ролята на парламента, това трябва да е част от текста на регламента. При ИС плюс и при новия инструмент трябва да бъдат избегнати всички отрицателни последици. Бяха представени доста възражения, изложени много коментари, най-вече от докладчика. Затова сега ще дадем думата на комисията за отговор, господин Гарига. not showing the respect that you should pay to the speaker. Мисля, че не проявявате достатъчно уважение към ораторите ни. Моля, седнете и не водете разговори помежду си. Моля ви, проявявайте уважение към ораторите. Starting with some respect for the chair нека започнем и с уважение към председателя. Благодаря, господин председател. Благодарим ви за това, че най-накрая пристъпваме към обсъждането на това важно предложение тук в парламента. Накратко ще се спра върху това, кой с какви правомощия разполага. Съгласно договора от Лисабон, както каза и госпожа Кине, бе създадена Европейската служба за външна дейност, СВД, която участва активно в изготвянето на предложението но основната отговорност за това предложение се пада на комисията. Аз представлявам службата, която работи в областта на инструментите за външната политика. Ние сме подопечни на СВД, на госпожа Аштън, която отговаря за предложението. Сътрудничим си с нея много тясно. Както вече каза и докладчикът, сътрудничим си тясно и с парламента. Срещнах се с вашия докладчик, за да обсъдим предложението. Нека подчертая, че предложеният инструмент за партньорство е едно значимо нововъведение и не бива да бъде подценяван като такова. Ако разгледаме другите инструменти за партньорство, то ще видим, че те си приличат. С този нов инструмент ще разполагаме с много важен инструмент за външни действия от страна на Европейския съюз. Той ще ни даде възможност в рамките на един инструмент да повишаваме популярността, да налагаме приоритетите на Европейския съюз по света. Към момента в набора от инструменти, с които разполагаме в областта на външната политика, няма подобен инструмент. Вашите колеги споменаха инструмента за индустриализираните страни. Бе споменат инструментът ESE+, e който ни дава възможност за осъществяването на подобни проекти в развиващи се страни но с настоящия инструмент за партньорство, който предлагаме, искаме да отидем една крачка напред. Искаме да наложим приоритетите на Европейския съюз в световен мащаб в много важни области. И ще дам думата след това, ако ми позволите, на колегата, който ще ви обясни по-подробно какво имам предвид с това. Сега ще взема отношение по казаното от вашите колеги. Предвиждат се дългосрочни елементи, които подлежат на програмиране. В рамките на 7 годишния период трябва да разполагаме с инструмент, който да дава възможност на Европейския съюз да реагира бързо на настъпващите промени в световен мащаб, на променящите се потребности на партньорите ни, както и на промени в структурата на партньорите ни. В рамките на тези 7 години може едни партньори да се сменят с други. Ето защо този инструмент трябва да бъде много гъвкав. За това възниква и въпросът за така наречените несъществени изменения. Наистина трябва да си осигурим възможност за проява на гъвкавост, ако искаме ефективно да прилагаме този инструмент. Това е особено важно. Както каза докладчикът, ще поставим ударението върху развитите страни. Ще поддържаме делови отношения обаче и с развиващите се страни и то не само в онези страни, в които смятаме, че имаме стратегически интерес. Ще поддържаме отношения и с онези развиващи се страни, които играят все по-голяма роля на световната сцена. До какво се свежда инструмента? Той не се свежда до помощ за развитие в класическия смисъл на тази дума. Преди да дам думата на колегата от СВД, ще се спра върху коментарите ви за бюджета, а именно дали предвиденият за инструмента бюджет е достатъчен. Два момента. Първо, преди да излезе с предложението, комисията направи съответните изчисления, направихме оценка на въздействието, за да определим точно каква сума ще ни е необходима за 7 годишния период. Разбира се, тази сума следва да се обсъди в по-широкия контекст на всички останали инструменти, както и в контекста на бюджета заделен за външни действия. Но мисля, че сумата, която сме предвидили, ще бъде достатъчна. Готови сме да разискаме по-подробно с вас този въпрос и да ви убедим, че действително средствата ще стигнат. Трябва да имаме предвид, подчертавам още веднъж, че по този инструмент не се предвижда класическа помощ за развитие, т.е. не се предвиждат широко мащабни инфраструктурни проекти, проекти за изграждане на институционален капацитет и други подобни мерки. Инструментът ще залага на много по-различни дейности. Той е в, с по-малък обхват и е по-гъвкав в сравнение с класическите инструменти за помощ за развитие. Сега ще дам думата на колегата Феликс Фернандес Шеф, за да допълни казаното от мен. Нека още веднъж ви уверя, че с радост очакваме взаимодействието си с вашата комисия. Следващият представител на комисията. Благодаря, господин председател. Радвам се, че днес обсъждаме този партньорски инструмент в парламента. Това е предложение на комисията, както знаете, и предвид а, така сме, сме, смесената структура на СВД. Аз съм тук, ние сме част от а, комисията по принцип. Както каза моят колега. Това е един, един пълноценен и пълноправен инструмент. Приемам е, критиките и бележките на докладчика, които цена, но Комисията предлага всъщност един инструмент за защита и насърчаване интересите на Европейския съюз, интереси, които са стратегически и за нас, и за бързо развиващите се економики, и които са идентифицирани заедно с партньорите ни така че можем, разбира се, да обсъдим различните области на сътрудничество. Докладчика спомена някои от тях, някои са особено важни и за вас като комисия по външната търговия, но това не ста... Но този инструмент не е само един търговски инструмент, а един полит инструмент за защита интересите на Европейския съюз в много области с много начини там, където Европейския съюз има интереси, било то в областта на енергията, енергетиката, промените в климата, нещата се промениха, светът се промени, бързо развиващите си економики заемат все играят все по-голяма роля в световната економика и ние трябва да а, отчетеме тези обстоятелства. Разбирам, че а, докладчик счита, че 1 милиард и 300 хиляди евро не са достатъчно но в те, тези средства са предназначени за създаване на необходимите структури в развиващите страни, като по този начин се защитават интересите на Европейския съюз а, искаме да можем да, да този инструмент да бъде много все, да бъде всеобхватен и мисля, че не е честно да се каже, че това ще бъде просто едно продължение на ИСС или ИСС+. Това е един много по е, широкообхваден инструмент. Някои страни ще бъдат целеви в, при приложението на този инструмент, но същевременно трябва да бъдем достатъчно гъвкави, за да при необходимост пренасочиме действото на, на този инструмент в страни, които наистина представляват някакъв интерес Бразилия, Съединените щати, Индия и така нататък. Но при всички случаи трябва да разполагаме с един инструмент, който да може наистина да защитава нашите интереси навсякъде. Това е което мога да кажа до сега. господин Господин председател, въпреки че имаме малко време, искам специално да благодаря на докладчика. Смятам, че това е много важен инструмент, с който трябва да се занимаем. И аз а, говоря от двугодишния си опит с работа с инструмента и с. В трилог с съвета и комисията ние разработихме настоящия инструмент. По отношение на казаното от представители на СВД, смятам, че трябва много ясно да кажем, че сме за разработването на такъв партньорски инструмент и че зачитаме правата на онези държави, за които искаме да разработим такъв инструмент за партньорство. Благодарим на комисията. Преди е, две и половина години е, комисията даде предложение на парламента е, допълнително а, достатъчно време, за да можем ние да го разгледаме и да вземем отношение по него. А по отношение на а, работата с а, други комисии се присъединявам към казаното от моя колега. Speaker on behalf of the EAS was Felix Fernandez. Uh, going back to the... Yeah. Може би докладчика иска да каже нещо. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на колегите от Европейската комисия за дадените обяснения. Разбира се, приемам техните обяснения и ще взема предвид а, при а, до редактирането на проекта техните аргументи. Знам, че основният а, ключовият елемент е гъв, гъвкавостта партньорството промени своя облик и затова е необходимо да имаме, с, да имаме голяма гъвкавост. Но предвид многогодишната финансова рамка и средствата, които ще бъдат отпуснати, 50, общо 56 милиарда за външна дейност, като средствата са раз, са насочени към различните инструменти, инструмента за партньорство, инструмента за предпресъединителни инструменти и така нататък. Та, а, за това, за това зададах тези, тези въпроси на, на комисията. Каква ще, какво ще бъде мястото на този инструмент в цялостния пакет от инструменти? А, насене, може да внесете изменения до 25 април. А сега преди да започнем гласуването. Вчера разгледахме възможността да продължиме срока за внасене на измененията по Европейският фонд за приспособяване към глобализацията и решихме този срок да бъде 23 април, 6 часа, значи край срок да внасяме промени на измененията по този доклад. А сега минаваме към гласуване. Моля, подгответе си картите и да гласуваме. Първо почваме с точка 18 стратегически подход за сигурно устойчиви конкурентоспособни енергийни доставки Ян Захрадил. Компромис номер едно за против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 2 за против, въздържали се, приема се. Трето компромисно изменение против, въздържали се, приема се. Четвърто компромисно изменение. Да, против, въздържали се, приема се. Параграф 5, е, е Пети параграф от устно изменение едно, за против въздържали се. Приема се. Сега имаме разделно гласуване по също по пети параграф, първият, първа част за против. Въздържали се, приеме се. Втора част за против, въздържали се, приема се. Пето компромисно изменение за против, въздържали се, приема се. Шесто компромисно изменение за против. Въздържали се. Приема се. Устно изменение. Вто... Устно изменение 2. Някакви възражения. Не. За против. Въздържали се. Приема се. И сега гласуваме цялото проекто становище по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 25 гласа за, 3 против и 2 въздържали се. Поздравявам докладчика. Това мина бързо и лесно. А, проектостановището на Салватори Яколино. Първи, а, първо, първо компромисно изменение за против въздържали се приема се. Трето изменение за против въздържали се. Нека да гласуваме по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 1. Изменение 7 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 8 за против. Въздържали се. Приема се. Да провериме. Добре. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Девето изменение. За против въздържали се. Приема се. Второ компромисно изменение. За против въздържали се. Приема се. Четърнайсто изменение. За против въздържали се. Как, ли, как гласуват либералите? За. Добре, значи приема се. Добре, ако искате да се да провериме изменение 14, моля гласувайте край на гласуването. Приема се. А, либералите решават. Компромисно изменение номер 3 за против въздържали се приема се. 19 за против въздържали се приема се. Първо 21 за против въздържали се приема се. Четвърто компромисно изменение за против въздържали се приема се. 22 за против а, отпада, извинете, казва председателя. В такъв случай гласуваме изменение 29 то за против, въздържали се, отхвърля се. Да, отхвърлено с 29-то. Добре, ще провериме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Аз, аз бях сгрешил. 30 изменение, разделно гласуване, първа част, приема се, втора част за против, въздържали се,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 Пето компромисно за, против, въздържали се. Приема се. Шесто компромисно изменение за, против, въздържали се. Приема се. Четиресто, за, против, въздържали се. Приема се. Седмо компромисно изменение. Искате, че да проверим четвър... 40 Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Седмо компромисно изменение за против, въздържали се, приема се. И сега цялото проекто становище с измененията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 27 гласа за, един против и двама въздържали се. Поздравявам доклад. Точка 20. Законодателно досие. Изменение на някои регламенти, свързани с общата търговска политика по отношение на предоставянето на делегирани правомощия за приемането на някои мерки. Гласуваме Компромисни изменения блок 2. За, против, въздържали се, приемат се. Блок 3. За, против, въздържали се, приема се. Блок 4. За, против, въздържали се, приемат се. Блок 5. За, против, въздържали се, приемат се. Блок от компромисни изменения едно. Блок от компромисни изменения едно. За, против, въздържали се, приемат се. Compromise amendment I love to pass all those pages without any vote. много обичам само да обръщам страниците, без да трябва да гласуваме по тях. Компромисно изменение 4. За. Компромисно изменение 4. Кой е за? Моля, гледайте ме внимателно в устата, докато говоря. Компромисно изменение 4. Кой е за? Госпожи и господа, страница седма. В момента сме на страница 7 от списъка за гласуване. You should trust your chair. Доверете се на вашия председател. Компромисно изменение 4. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Блок от компромисни изменения 6. За? Против? Въздържали се? Приемат се. Компромисно изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 21 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 24 за, против, въздържали се, приема се. точки от преамбюла. Изменение 1. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 2. За, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по измененото предложение на комисията. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. And the vote is... Uh, Край на гласуването. Almost unanimity. Приемаме го почти единодушно. 30 гласа за, 29 против, 1 въздържал се. Гласуваме за целия текст на резолюцията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. All the too many people. Гласове в повече от групата на либералите. Край на гласуването. един въздържал се, 28 гласа за. Поздравления за докладчика. За големия успех. Какво предлага докладчикът? Благодаря, господин председател. Мисля, че можем да започнем неофициални разговори с съвета. Proposal is to enter into the informal бе направено предложение да се започнат неофициални разговори с съвета и комисията с цел постигане на споразумение на първо четене. Разбира се, измененията в доклада, така както ги гласувахме, ще залегнат в основата на мандата за тези разговори. Преговарящият екип ще включва председателя, докладчика, докладчиците в сянка, Силвана Кохмерин, госпожа Кистхот Роволд, Робърт Стърди и Хелмут Шолц. Нека гласуваме кой е за, против, въздържали се, приема се. Let's move to the next. Преминаваме към следващата точка. Точка 21. Законодателно досие. администрирането на определени ограничения върху вноса на определени стоманени продукти от Руската федерация. Докладчик е Робърт Стърди. Гласуваме по предложението на комисията. Не са внесени изменения, така че можем непосредствено да преминем към гласуване по предложението като цяло. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Unanimity. Е. Единодушие. Гласуваме по проекта за законодателна резолюция. Моля, гласувайте електронно. And the vote is closed. Край на гласуването. Отново приехме текста с единодушие. Поздравление за Робърт Стърди. Рядко спостигаме подобно единодушие. Отново е изложено предложение от докладчика, а именно следващата ни стъпка да е започването на неофициални преговори с съвета и комисията с цел приключване на досието на първо четене. Ще възложим мандат на екип, преговарящ от наше име – ако успеем да се споразумеем по време на преговорите, проекто докладът ще бъде внесен в пленарна зала и ще бъде прият на първо четене. Преговарящият ни екип ще включва докладчика и докладчиците в сянка Залевски, Куташ, Кохмерин, Кистела и Шолц. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Даниел Каспари. Уважаеми господин председател, много ми е неприятно, че ви обръщам внимание на това, но при точки 18 и 19 мисля, че имаше ам, само един глас разлика, с което тези точки бяха отхвърлени. А, техническата служба ни каза, че а, копчето за против не е работило правилно и за това някои от гласуванията, при тях се получи този глас разлика. Бихме искали да повторим това гласуване, може би ще успеем да проверим как стоят нещата до края на днешното гласуване и ще можем да повторим гласуването, за да можем да намерим решение на този технически проблем. Благодаря. Do we have a record of the votes? Yes. Има ли запис, протокол от гласуванията? Отразени ли са резултатите от гласуванията? Съхранени ли са? Добре, тогава техническата служба трябва да направи проверка. Ще получа информация от тях по възможност след няколко минути, преди да приключим с всички гласувания, така че да знаем дали трябва да повторим гласуването или не. Моля техническата служба да провери и да ми докладва след няколко минути по възможност. Така ще знам дали да повторим гласуването или не. Item 22, isn't it? Точка 22 е следващия текст. Нали така? May I have attention, please? Моля за вашето внимание. Точка 22. Търговия за промяна. Става дума за доклад за търговската инвестиционна стратегия на Съюза за Южното Средиземноморие след революциите на арабската пролет. Докладчик е Николо Риналди. Нека гласуваме. Изменение 15. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 16. За. Против. Въздържали се. Приема се. 17. За против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. 21 за, Извинете, поправя се председателят. Внесено е устно изменение по изменение 21. Има ли възражение срещу него? Какво е то? Включено е в приложението. Така че сте запознати с него. Гласуваме по изменение 21. С устното изменение за, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка по изменение 21. Моля, гласувайте. The vote is open. And the vote is closed. Край на гласуването. Carry. Приема се. Това беше изменение 21. Гласуваме изменение 22 за, против, въздържали се, приема се. 23 с устно изменение, което също е включено в приложението, така че предполагам, че сте го прочели. И така, изменение 23 с устното изменение. За, против, въздържали се, приема се. 24. Разделно гласуване. Първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част. За,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 Изменение 38 за, против, въздържали се, приема се. Тридесет изменение не отпада, казва председателят. Гласувахме го и бе прието. Изменение 43. Разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се, отхвърля се.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 против, въздържали се, отхвърля се. 49 за, против, въздържали се, приема се. 52 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 51 за. Кой е за 51? Против, въздържали се, отхвърля се. 53 за, против, въздържали се, отхвърля се. 54. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 55 с устно изменение. Okay, there is no oral amendment. Председателят се поправя. Няма устно изменение към изменение 55. Кой е за 55? Против? Въздържали се? Приема се. 56 за, против, въздържали се, отхвърля се. 58 за, против, въздържали се, приема се. 57 за. Председателят се поправя. 59. Кой е за 59? Против, въздържали се, отхвърля се. 60 за, против, въздържали се, отхвърля се. 62 за, против, въздържали се, отхвърля се. 61 за, против, въздържали се, отхвърля се. 63 за, против, въздържали се, приема се. 64 за, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка по 64-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването.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 Изменение 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 11 разделно гласуване, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 12 за,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 или, може би не. Изменение 11 отпада. Изменение 12 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 13 за, против, въздържали се, приема се.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 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 8 не е относимо към текста. Гласуваме по целия текст. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Adopted by 25 votes in favor, 5 against. Congratulations to the rapporteur. Приема се с 25 гласа за и 5 гласа против. Поздравления за докладчика. Точка 23. This one? Yeah. I have a request uh, from the commission. Комисията иска да кажем, да взема отношение преди гласуването. След гласуването. Добре. Такъв случай не преди гласуването, а след гласуването. Това е окончателно гласуване по проекто препоръка на Елизабет Костингер. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Yes, unanimity. Приема се единодушно. Комисията. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на докладчика и комисията и да ви кажа, че правителството на Централно Африканската република изрази положително отношение към споразумението, т.е. Първиме към ратификация. Благодаря на докладчика и на комисията за това, че прие становището. 24 точка трябва също да кажем да или не. Пак наш докладчик отново е Елизабет Кюстингер. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Още веднъж приема се единонощно поздравление за докладчицата. Item 25. This is a legislative... Пипетата uh, става дума за продукти с двойна употреба. Докладчик съм аз. И тук трябва да гласуваме проекто препоръката. Всъщност, споразумение на второ четене. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. And the vote is closed. Край на гласуването. 25 за, 1 против, 4 въздържали се. 26-та точка. Защита срещу дъмпинговия внос от страни, които не са членки на Европейския съюз. Приехме, съгласихме се по упростената процедура, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 27 за, 3 въздържали се. objection. Well, next step. Следващото. Така, както казах, споразумяхме се по упростената процедура. Тоест, споразумение на първо четене. Нашето предложение е да започнем неофициални преговори с съвета и комисията на основата на правомощията, които са ни дадени. Ако постигнем е, споразумение на първо четене, ще участват аз като докладчик и председател, Метин Казак, Каспари, всички координатори, Хамут Шолц, и другите. Съгласни ли сте? Няма възражение. Приемаме. Точка 27. Това е доклад на Мариел Десърнес заглавието на доклада Европейски съюз, Китай, дали обмена е несправедлив. Не, балансиран превежда. Председателят на английски. Сега. Четвърто компромисно изменение за против въздържали се приема се. 51 изменение отпада. Минаваме към 53-то за против въздържали се приема се. Пятдесет и три проверяваме електронно. Започнете гласуването, край на гласуването. Приема се. 54-то, разделно гласуване, първа част, за против въздържали се. Отхвърля се втора част. За против въздържали се, отхвърля се. 57 за против въздържали се, Отхвърля се устно изменение. Какво да проверим? 57. Добре, 57. Моля, гласувайте. 57. Край на гласуването. Устно изменение на Яник Жадо за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате да проверим? Добре, устно изменение 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. А, приема се. Изменение номер 59. Устно изменение на Даниел Каспари. Възражения? Няма възражение. Гласуваме за, против, въздържали се. Приема се. Добре, да проверим изменение 57 всеки може да поиска проверка. Така че проверка по 59-то изменение, край на гласуването. Приема се. Следващо. Пето компромисно. 64-то. Шестдесет и за против, въздържали се, приема се. 66-то за против, въздържали се, отхвърля се. 154-то за против, въздържали се, отхвърля се. 154. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Тридцать осмо. Значи 68. Да, прави сте, казва председателят. Е 156 за, против, въздържали се, приема се. 69-то, да, против, въздържали се, приема се. 69 то за против въздържали се приема се 70 за против въздържали се приема се компромис номер 6 за против въздържали се приема 77 А 75 то пита председателят отпада ли? 75-то. Тогава за против въздържали се отхвърлят. Добре, проверяваме 75-то. Моля, гласувайте. Отхвърля се. 79-то за против въздържали се отхвърля се, 80-то за просто въздържали се отхвърля се, 20-то за против въздържали се приема се. 87 за против въздържали се отхвърля се. Приема се. Деведесет и четвърто изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. 93-то за против въздържали се. Отхвърля се. Осмо компромисно приема се Компромисно Девето изменение. Приема се. Следващото ще бъде 102. Отхвърля се. 104 за против, въздържали се. Отхвърля се. Не проверяваме. 104-то. Край на гласуването. Приема се. Десето компромисно изменение за против въздържали се приема се. Единайсто компромисно за против въздържали се приема се. Следващото изменение е 115 за против въздържали се отхвърля се. Проверяваме 115-то. Край на гласуването. Отхвърля се. Едва ме два с... на ръба беше, но се отхвърля. 118-то. За. Против. Въздържали се. Приема се. 119. За. Против. Въздържали се. Приема се. 122. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 123. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 120 за против. Може ли още веднъж? за, против 120, въздържали се, отхвърля се, проверяваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 121 и 124 за против, въздържали се, от Хвърля са. 126 за против. Сто 124, едно, сто моля гласувайте. Край на гласуването.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 130 за против въздържали се приема се компромисно 13 то изменение за против въздържали се не е електронна проверка Започнете гласуването край на гласуването приема се 14 компромисно за, против, въздържали се, приема се. 142 се приема. 141. 141 проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 143 за. Отхвърля се 144 за против. Либерали как гласувате? Добре, нека да прове още веднъж. За, против, въздържали се, отхвърля се. 147. 145. За, против, въздържали се. Отхвърля се 146-то. 15-то компромисно приема се. 155-то. Отхвърля се 158 за против въздържали се отхвърля се. 153. Приема се. 157. Отхвърля се. 19 то компромисно изменение за против. Въздържали се. Отхвърля се. Добре, проверяваме 19-то компромисно изменение. края на гласуването. Аз греших, прощете. Приема се 16-то компромисно. Отпада. Да, правилно казва председателят. Отпада. 161. За, против, въздържали се, отхвърля се. 163. приема се. 166 е следващото, което ще гласуваме. За против приема се. 166 отпада ли и остава? falls if 163 is adopted. Uh, it falls, it falls. There is a mistake in the file. It... грешка в uh, списъка. Значи то отпада, щом 163 е прието, 165 сега за против отпада. 167 за против въздържали се отхвърля се. Искате проверка на 167. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Устно изменение 1. За против въздържали се. Приема се. Компромисно 17 за против въздържали се приема се. Сто седемдесет и четвърто за против въздържали се отхвърля се. Компромисно 18 приема се. 177 за против въздържали се приема се 180 за против въздържали се отхвърля се 180 и първо за против въздържали се отхвърля се Първо едно. Прием. Две приема се, три за против, въздържали се, приема се. Четвърто и пето. Не, първо само четвърто. За против, въздържали се, отхвърля се. Пето, за против, въздържали се, приема се. Шесто за против, въздържали се, приема се. Седмо, приема се. Осмо, за против, въздържали се, приема се. Девето, за против, въздържали се, отхвърля се. Десето, за против, въздържали се, приема се. Приема се 12 за против въздържали се отхвърля се. Дванайсто проверяваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 13 за против въздържали се. Отхвърля се. 14 за против, въздържали се, отхвърля се. 14. Добре. Да провериме. Край на гласуването. Приема се. И то с доста голямо мнозинство. Значи аз съм скръщил 15. Приема се. Компромис 1 за против въздържали се приема се. 20. Приема се 21. Приема се 22 за 21. Ще проверим гласуване. гласовете. Край на гласуването. 22. Приема се. Двадесет и три. Приема се. Двадесет и четири. Приема се. Двадесет и пет. Приема се. Двадесет и пето моля, гласувайте. Двадесет и шесто за против. Приема се 27. 28 за против. Въздържали се. Отхвърля се 29. Приема се 300. Приема се 31 за против въздържали се. Приема се второ компромисно за против въздържали се. Приема се 35-то за против въздържали се. Отхвърля се 36-то. Приема се 37. Приема се. 38. Отхвърля се. Приема се. 40 за против въздържали се. Отхвърля се. Проверяваме 40. се с голямо множество, съжалявам. Компромисно трето за против въздържали се. Приема се. 46-то. Това отпада. Становището на Комисията по развитието Значи девето чак за против въздържали се отхвърля се. Десето за против въздържали се отхвърля се. 15 за против въздържали се отхвърля се 14 се отхвърля 18 Отхвърля се. 19-то. Отхвърля се. 9.21 за против въздържали се отхвърля се 22 за против въздържали се отхвърля се 24 то 23 ли казва председателя? Does it fall? Does it stay?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 33 за, против, въздържали се, отхвърля се. три за, против, въздържали се, отхвърля се. Комисията по промишленост и енергетика и ТРЕМ. 10 за, против, въздържали се, отхвърля се електронна проверка по ИТРЕ 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. ИТРЕ 13. ИТРЕ 13. За. ИТРЕ 15. Преминаваме не, оставаме на 13. За, против, въздържали се, отхвърля се. Комисията за защита на потребителите, ИМКО, ИМКО 3. withdraw in full. So it stays, isn't it? Имко 3. Имко 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Имко 5. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 11. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Комисия по заетост. Едно. За. Против. Въздържали се. Приема се. 8. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 15. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Гласуваме по целия текст. Is there... Are we missing any vote? Пропуснахме ли да гласуваме по някое изменение? Okay. Final votes on draft of... Гласуваме по целия текст на проекто становището с измененията. Моля, гласувайте електронно. And vote is closed. Край на гласуването. Приема се с 24 гласа за, 2 гласа против и 4 има въздържали се. Поздравления за докладчика. Даниел Каспари. Dear colleagues, uh, dear colleagues our, our request would be... Колеги, Искаме отново да гласуваме по изменение 30, втората част и изменение 40. Това са изменения към становището за ефективно използване на ресурсите в Европа, точка 18. Responding to the request by... В отговор на искането на Даниел Каспари по точка 19 становище за ефективно използване на ресурсите в Европа. Ще повторим гласуването по изменение 14 изменение 30 и изменение 40. Let's start with amendment Гласуваме по изменение 14. Моля, гласувайте електронно. Изменение 14 по доклада в точка 19 Ефективно използване на ресурсите в Европа, докладчик Салваторе Яколино. Повтаряме гласуването по изменение 14 1-4. внесено от Яник Жадо. И така гласуваме електронно по изменение 14.1.4 внесено от Яник Жадо. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 30. Мисля, че по него гласувахме разделно. Повтаряме гласуването само по втората част на изменение 30, внесено от Бернт Ланге. Гласуваме повторно само по втората част. Моля, гласувайте електронно. And what is closed? Край на гласуването. Отхвърля се. Amendment 40. Изменение 40. 4.0. Внесено от Катрин Биерда. Моля, гласувайте електронно. And the vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Okay. Therefore, the vote is concluded. Thank you. С това приключихме с гласуванията. Коментар от залата. Пропуснахме гласуването по целия текст. Председателят. Точка 19. Гласуваме по целия текст. Моля, гласувайте електронно. We are repeating the final vote. Повтаряме гласуването по целия текст по точка 19. Моля, гласувайте. Коментар от залата, но без микрофон. <laughs> It, it's the, the Parliament's gear uh, refusing to cooperate with the... Uh, Оборудването тук в парламента не иска да ви сътрудничи днес. Отказва. Край на гласуването. 26 гласа за, 4 има въздържали се. Текстът се приема. Поздравления за докладчика. Item 28. Връщаме се към дневния ред. So, the vote is... Voting time is closed. Let... Приключихме с гласуванията. Продължаваме работа. Разбирам, че сте облегчени, след края на гласуванията, но ни предстои още доста работа. Затова моля нези, които излизат от залата, да го направят колкото се може по-бързо и по-тихо. А нези, които са останали тук и си разговарят помежду си, да седнат. Okay.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 Okay. Let's carry on. Нека продължим работа. Следващата точка от дневния ред е точка 28 Търговското споразумение за борба с фалшифицирането между Европейския съюз и редица държави, Австралия, Канада и други. Първа размяна на мнения. Докладчик е Дейвид Мартин от групата на социалистите. Все още въжи първоначално приятият график за работа. И нека процедираме както обикновено. Първо ще дам думата на докладчика Дейвид Мартин. Благодаря, господин председател. Както вече споменахте, нашата комисия прие график за работа по този текст. Съгласно този график, днес трябваше да се проведе втората размяна на мнения. Становището трябваше да бъде представено на 25 и 26 април предстоеше да гласуваме тук в комисията на 30 май. Помните, че първият докладчик Кадир Ариф сдаде функциите си като докладчик, тъй като реши, че е предвидено прекалено малко време, че няма да има достатъчно време за обществени консултации. Като цяло, колегата счете, че му е необходимо повече време, за да се разиска тук в комисията недостатъците и предимствата на това търговско споразумение за борба с фалшифицирането. До момента никой не се е противопоставил тук в комисията срещу това споразумение, но доколкото разбирам, всички групи, в това число най-вече моята, обмислят как да подходим към това споразумение – групите на лобистите, които се оплакваха за предвидения график, за това, че няма много време, сега се оплакват при мен. Също не са доволни от графика. В началото те счетоха, че ще подходим прекалено прибързано, че сме си отделили прекалено малко време. Сега пак смятат, че сме отделили прекалено много време, защото искаме да протакаме. Нека ви припомня какъв график бе предложен, защо решихме така да подходим. Аз лично съм неутрален. Можем да гласуваме тук в комисията на 30 май, но можем и да приемем альтернативен график за работа. Неутрален съм, но нека вземем окончателно решение за графика днес. Аз ще заложа на връзките с гражданското общество. Трябва да проведем обществени консултации, така че да разберем какво е становището на гражданското общество. Трябва да дадем възможност и на други заинтересовани страни. Това бе един аспект, върху който заложих в стратегията си. Второ, комисията взе решение. By now they would actually be before the court. That is not the case and it looks as if the commission will still... Взе решение да сезира съда. Но, доколкото знам, не се предвижда такова сезиране до края на април. Мисля, че това ненужно и неприемливо ще разсрочи процеса във времето. Нашето решение обаче за сезиране на съда не беше да протакаме във времето, а да си изясним някои важни въпроси. И мисля, че ако ние от своя страна сезираме съда, това ще е полезно, тъй като нашите въпроси нашите проблеми ще са различни от тези на комисията. Предлагам да го направим, защото така ще можем да изложим своето становище, да поставим своите въпроси и няма да дадем на комисията да доминира процеса. Съдът ще може да ни изясни само правния аспект но все още предстои вземането на политическо решение за споразумението. Решението на съда в никакъв случай не може да замести политическо решение. Това не е целта на едно такова решение. Парламентът трябва да излезе с окончателно политическо становище за това споразумение. Днес обаче ще трябва да решим дали ние да сезираме съда или да оставим топката в полето на комисията. Ако решираме съда, ще трябва да видим дали сезирането от страна на комисията ще има суспенсивно действие. Трябва да се изясни дали сезирането на съда от страна на комисията ще има суспенсивно действие върху ратифицирането на споразумението. Трябва да видим и дали сезирането от страна на комисията ще има суспенсивно действие върху процедурата тук в Европейския парламент. Но преди това трябва да решим дали парламентът следва да сезира съда. Първоначално искахме да вземем решение за това на мини пленарната сесия тук в четвъртък. Затова трябва да видим дали да излезем с резолюция в четвъртък или не. Обмисляхме много активно дали да сезираме съда или не. Моят план бе да се изготви междинен доклад. Бях планирал да изискаме от комисията да ни изложи подробно какво е виждането и за мерките за изпълнение. Това споразумение само по себе си няма да промени европейското законодателство, но то може да окаже въздействие върху начина по който прилагаме законодателството. Затова трябва да запитаме комисията какви са вижданията и за прилагането на споразумението, например по отношение на доставчиците на интернет услуги. Трябва да запитаме държавите членки също така дали вследствие от споразумението се очакват някакви промени в гражданските и наказателно-правните разпоредби, например във връзка с нарушения на авторското право. Всичко това ще трябва да залегне в политическата ни оценка като ще трябва да изчакаме и края на процедурата по сезиране на съда. Много колеги смятат, че един такъв междинен доклад няма да ни е полезен, тъй като отговорите на комисията няма да са обвързващи. Но Опитът показва, че когато комисията излиза с някакви изявления в пленарна зала, то тя ги тълкува като законодателство с полузадължителен характер. Подхождали сме по този начин към други споразумения, например споразумението с държавите от Карибския регион. Тогава комисията пое ангажименти в пленарна зала, които после бяха отразени в споразумението. Но въпреки това повечето колеги смятат, че няма смисъл да излизаме с междинен доклад. Ако решим да не сезираме съда, то може би не трябва да излизаме и с междинен доклад, а трябва да пристъпим към гласуване, така както бе предвидено в първоначалния график. Преди да започнем да обсъждаме споразумението по същество, моля да решим следния въпрос. Да сезираме ли съда или не? Ако няма да сезираме съда, нека си приложим графика така, както го изготвихме още от самото начало. Няма да има смисъл от междинен доклад. Дами и господа, нашия докладчик е много ясен. Той ни приканва да решиме дали да сезираме съда и дали трябва да изготвим междинен доклад съгласно предварително приятия график вместо да продължиме така, както бехме решили в началото. Вчера координаторите не можаха да се споразумеят по а, този въпрос, но координаторите също така пък се споразумяха да, из, да, да изслушаме а, мнението на а, съвета, който ще а, ни предостави е, позициите на отделните държави членки, тъй като ратификацията няма да се извършва само от съвета, а отделните държави членки. Така че, мисля, че в крайна сметка а, трябва да вземем решение по въпроса, защото а, в противен случай ще трябва проекто доклада да бъде представен през април. Така че мисля, че трябва да вземем отношение по двата въпроса, които ни бе задал доклада. Това е негово право. Така че нека да не бягаме от отговорност. За мен нещата са ясни. Даниел Каспари от НП. Уважаеми господин председател, скъпи колеги, ние като НДП по отношение на споразумението АКТА не сме доволни. От една страна заради графика, Вярно е, че вчера на заседанието на координаторите не можахме да постигнем решение по този въпрос, а ние от страна НП дадохме предложението да се изслуша съвета. Важно е да разгледаме предложението много внимателно. Правим това няколко месеца а, ние в Европейския парламент а, нямаме опозиция, т.е. едната или другата страна да си опонират а, по подразбиране. Имаме различни ситуации в различните държави членки. Проблемът ни с фалшифицираните продукти е доста сериозен и от години искахме Европейската комисия да вземе отношение по този въпрос. Сега в комисията Инта и в съответните комисии искаме да се разгледа този въпрос, да се стигне до подходящо решение. Ние от НДП вземаме тези проблеми много несериозно и през последните месеци проведохме редица разговори с гражданското общество, с научни организации, с заинтересованите страни. Интересно е как съветът ще подходи по този въпрос, защото това е процес между 27-те държави членки и комисията и 27-те държави членки участваха в обсъждането на това предложение. И в момента, когато предстои подписването на това споразумение, една част от държавите членки отлагат в бъдеще полагането на своя подпис. Така че от наша гледна точка, сега стана ясно, че някой няма да подпише споразумението, а ще продължи обсъждането. А, ние от Европейския парламент, които имаме контролна функция, всъщност трябва да вземем първи решение, а, когато погледна мнението на немското правителство, те ще подпишат едва когато ние в Европейския парламент вземем решение. От правна гледна точка това е възможно, но от политическа гледна точка е доста странно ние, които трябва да контролираме, да вземем първи решения, а онези, които са участвали в изработването на предложението за споразумението, да изчакат нашето решение. Затова нашата молба е да се обърнем официално към съвет съвет и към комисията, за да разберем как съветът си представя по-нататъчната работа по това досие. Защото ние от НП все още не сме убедени, че това споразумение е достатъчно добре изработено и дори у нези, които са участвали в обсъждането на споразумението, изглеждат, че не са окончателно уверени в неговата окончателна версия. Затова искам да предложа на следващото заседание на комисията Инта да поканим съвета и след разискването с съвета да се върнем към първоначалния график за обсъждане на този въпрос, за да можем да постигнем съгласие още преди лятото. По отношение на междинния доклад е, също не можем в момента да вземем решение, но още веднъж е, не мога да разбера защо ние трябва да вземаме решение преди е, органите, които са участвали в обсъждането. Вижте сега. Докладчикът иска отговор на въпросите си. Сега, или ще гласуваме и ще решиме какво да правиме, е, но трябва да спазваме графика, така че не можем да напуснем тази зала без да сме взели някакво решение днес. Така че е, много ви моля, дайте някакво, е, някакъв отговор, господин Каспар. So, so, е, в дневния ни ред днес не е записано никъде, че трябва да вземем решение. Координаторите решават по въпроса за процесите и а, те не можаха да вземат решение по отношение на графика, така че досегашният а, план график остава в сила, а именно да има проект от доклад до средата на април и след това да се внасят изменения. Взехме решение да поканим съвета на своето следващо заседание, така че на следващата среща на координаторите ще можем да обсъдим въпроса дали графикът може да бъде запазен или не тогава ще можем да обсъждаме прозрачно този въпрос. Не мисля, че можем да отговорим на въпроса на докладчика, защото това не е записано в дневния ред. Още нещо за графика, за да не стават обърквания. Нямаме проблем да спазим изискването на докладчика, искаме да го помолим да направи ясно предложение. Той направи такова предложение на последното ни заседание и ние се отнесохме доста положително към неговото предложение. Така че предлагаме да продължим така, както се разбрахме вчера на заседанието на координаторите. Не виждам причина да вземаме нови решения, които още повече не са записани в дневния ни ред. Well, the committee is the master of the... Сега ком... а, комисията решава какъв е графика, не координаторите. Аз разбирам какво иска да каже Даниел, но нека бъде много ясен. Аз направих едно предложение на предишното заседание, не беше гласувано. И на практика първоначалния график е, се спазва в момента. Сега това е второ течене. Аз ще представя проекто доклад на 25 и 26 април и ще го гласуваме през май. Моята стратегия беше да сезираме съда, но ако решиме да не сезираме съда, ние, ние ако не, не, не, не вземеме решение, просто този доклад наистина ще, ще бъде нещо като да или не на акта. Така че ако не промениме графика, е, не променяме нищо. Аз ви разбирам. Разбирам, че колегите имат нужда от повече време. Е, знам, че много се, много се говори за акта, като че ли това е един е, такъв затворен кръг, но по някакъв начин трябва да излезем от този затворен кръг. Да. Благодаря. И аз смятам, че няма смисъл да обвиняваме съвета, по-скоро трябва да се занимаем с вземането на политически решения. Това е нашата функция. Трябва да решим дали приемаме споразумението или не. Не знам дали нашият график трябва да зависи от това. А пък ако съветът иска да реши едва след като ние вземем решение, то само можем да се радваме, защото това все повече укрепва нашата позиция. Сметам, че трябва да започнем работа по същество и да обърнем внимание на слабите страни и да използваме това като аргументиране на нашата позиция. Мисля, че графикът може да остане непроменен и изнесеното от докладчик още веднъж показва колко сериозно се отнася той към ада. Но обаче и имаме причини както да променим графика, така и да приемем нов график. Смятам, че от интерес на гражданите обаче е да стигнем до решение по възможно най-краткия начин. Before moving to the next coordinator, let me... Така, преди да дам думата на следващия координатор, нека бъдем много искрен с вас. Не циничен, но отговорен. Докладчика има право да иска отговор на въпросите си. Сега, днеска трябва, трябва да решиме дали ще а, отложиме а може да решим и да не вземеме решение. Значи, или ще вземеме решение днес, или трябва да променим графика, защото на следващото заседание пак да вземем решение. Сега, вчера а, координаторите взяха някакво решение, но ние не можем да кажем на докладчика, хубаво, е, направихте предложение, ама не можем да вземем решение. Просто не е сериозно. Просто не е сериозно. Така че много ви моля, координаторите, отговорете на въпроса ми. Ще гласуваме ли днеска въпросите, които ни зададе докладчика? Той има право на нашето решение или решаваме да отложим с един месец цялата процедура, за за да, за да може или координаторите, или тази комисия да реши и да гласува през април. Но искам да ми отговорите сега. Метин Казак. Метин Казак. Господин председател, благодаря. Аз също смятам, че а, въпросът за нашата позиция като парламент и по-специално нашите... Auf с едно или друго решение а, във връзка с процедурата, която трябва да следваме. Още повече, че се намираме в една доста конфузна ситуация, в която а, първоначално заявените намерения от страна на, на другите институции се промениха в хода на събитията. Отначало Европейската комисия подкрепеше горещо това споразумение и потикваше всички институции, включително и съвета и страните членки да го одобрят час по-скоро след последствие в резултат на възникналото така обществено, обществена реакция, съветът, комисията реши сама да сезира Съда на Европейските общности, което де-факто поставя под въпрос графика, който всички сме си поставили. От друга страна, както и Даниел Каспари спомена, в съвета и сред страните членки ясно е, че няма едино, едино, единно мнение и консенсус по това как да се процедури, дали това споразумение ще бъде одобрено или не. Има много страни членки, които, въпреки че положиха подписа си в Токио, по споразумението в последствие категорично заявиха, че няма да го ратифицират в този му вид. Така че аз смятам, че наистина а, ние като парламент а, би следвало да имаме а, така а, време, за да обсъдим най-добрият, най-правилният, най-разумният подход по отношение на, на това споразумение. А, според мен това, което ние трябва да решим е дали ние като парламент също ще се обърнем към съда на европейските общности или а, ще изчакаме а, така или иначе решението, което ще вземе съда след като е бил сезиран или след като бъде сезиран от, от комисията. Вчера чухме мнението на, на правната служба към Европейския парламент, то не беше категорично, но така или иначе съветът беше, че ние не може да процедираме след като формално една от институциите се е сезирала с поразумението Съда на Европейските общности. Ще бъде политически опасно ние да се произнесем при условие, че вече съдът е сезиран и има вероятност той да се произнесе в една или друга насока. така че аз смятам, че бихме могли да отложим за следващия път но все пак ние трябва да вземем, аз съм съгласен, че трябва да вземем някакво решение. Съгласен съм, че трябва да поканим представители на съвета, за да чуем тяхното становище, но то в никакъв случай не, не може да бъде обвързащо за нас. Благодаря. Яник Шадо. Яник Шадо. Благодаря, господин председател. Нещо не разбирам. От една страна се опитваме да бъдем отговорни, искаме да ни обръщат внимание, да е, играеме роля, а сега, когато нещата не са ясни, казваме, ми не, иск, не искам да е, обиждаме комисията, ще очакаме да видим какво ще реши съвета. Не, Нашата комисия днеска трябва да реши дали да или не, дали на парламента ще се подпише под акта. Мисля, че самия докладчик е много отговорен, говори много разумно. Той казва, ето, имаме график. Според този график трябва да внеса проекто становище за парламента, а не междинен доклад. Тоест, мисля, че не ние сега трябва да, да, да, да решаваме дали няма да гласуваме или ще гласуваме, в зависимост от това дали някоя държава някой ден е, ще отхвърли акта. То, би, то тогава ние, ние, няма да има въобще нито търговски споразумения, нито нищо, ако очакваме държавите членки да ратифицират споразуменията или всеки отделна да го а и ако искаме наистина да играеме важна роля, ние не трябва да седиме и да се чудиме сега дали да някоя държава членка няма да промени мнението си. Не. Ние сме отговорни, ние трябва да вземем политическо решение. Докладчика задава въпрос. Аз мисля, че ние трябва да отговориме. В края на април доклад, док, докладчика ще ни представи доклад, а не междинен доклад. Тоест, той ще ни предостави едно становище, което ние трябва да гласуваме през май. Хамчолц. Uh, Благодаря, господин председател. Съгласен съм с Яник. Би ни се искало да има междинен доклад. А що се отнася до графика, Съгласни сме, че явно ще трябва да се допитаме до комисията и съвета. Може би ще трябва да направим малки промени в графика. Съгласни сме, че трябва да говорим с съвета. А що се отнася до сезирането на съда? Не можем просто когато си поискаме да го сезираме. Трябва да се предвиди график. Helmut Scholz. Herr Vorsitzender, ich stimme den Kollegen zu, die sagen, dass... Благодаря. Разбира се, искам да благодаря на всички колеги, които много така е, издълбоко се занимават с това досие. Това означава, че се опитваме да си свършим работата добре. Сега този документ се намира в нашата комисия и като парламентаристи, които защитават интересите на гражданите, трябва да се опитаме да проверим по възможно най-добрия начин това досие, така че моето а, мнение е, че трябва да не променяме графика. Ние сме на мнение, че не трябва да сезираме съда, а по-скоро да се опитаме да отговорим на политическите въпроси във връзка с споразумението АКТА и да отговорим къде са положителните и отрицателните страни на това предложение. Така че изслушването на съвета не е погрешно. В държавите членки се водеше доста оживено обсъждане на това споразумение и очевидно се опитват някои страни да печелят време. Ние като парламент трябва да се опитаме да спазим нашия график защото много други въпроси, които се обсъждат в Европейския парламент, са свързани с споразумението АКТА и по тях също трябва да се вземат решения. Например, обсъждането на митнически регламенти, обсъждане на други документи, които са свързани с решение по въпроса с поразумението на акта, така че моето предложение е да продължим работата си по график. Thank you. Colleagues. Председателят, благодаря. Колеги, длъжен съм да гарантирам спазването на правилата, както и зачитането на правата на докладчиците. Докладчикът излезе с предложение, постави ни няколко въпроса. Длъжни сме днес да му отговорим, да вземем окончателно решение. Не можем да отлагаме за следващото заседание, тъй като докладчикът ясно ни каза, че трябва да решим дали да сезираме съда или да излезем с междинен доклад. Според мен, не сме готови да гласуваме по този въпрос днес. Единствената възможност е да разсрочим процеса във времето, да изменим графика, така че да си дадем повече време за окончателно решение. Затова официално ви предлагам да изместим процеса във времето с един месец, така докладчикът няма да трябва още на следващото заседание да излиза с проекто доклад по процедурата за съгласие. Това е моето предложение. Нашата комисия определя какъв ще е графикът ти за работа, така че можем и трябва да вземем решение. Даниел Каспари. Още веднъж, господин председател, смятам, че става въпрос за недоразумение. В последното заседание на нашата комисия докладчикът предложи ние да се обърнем към съда, да го сезираме и получи одобрението на мнозина, включително от моята политическа група. От тогава мина известно време, стана ясна позицията на комисията и в момента съществува общо съгласие, че съдът не бива да се сезира, така че нямаме, а, нямаме разногласие по този въпрос. Второ, графикът. Според графика, проекто докладът а, трябва да бъде представен средата на април. Ще имаме време за внасяне на изменения, след което ще гласуваме в комисията, след това в пленарна зала. И вчера не променихме графика на заседанието на координаторите и сметнахме, че няма нужда да се правят промени. Така че това, което не сме променили, остава в сила. Единственото, което променихме вчера, беше, че решихме да поканим представители на съвета на нашето следващо заседание. И след и на мнение с съвета, координаторите ще вземат решение. Така че в момента смятам, че няма никаква нужда да се а, гласува промени по графика. Така че очакваме доклада през април. Ще предоставим доклада на комисиите, които е, трябва да вземат становище по този въпрос и ще видим дали до тогава комисията се е обърнала към съда или не. Тогава ще стане ясно дали има смисъл и ние да се обръщаме към съда. Така че искам да ви успокоя и да предложа да предложим по обичайния ред работата си. И нашето предложение е да не говорим повече за промени в графика. Графикът остава следващия и не искаме да всяваме а, напрежение и в обществеността. Ако съм разбрал докладчикът правилно, той не е дал и предложение за изготвянето на междинен доклад. Така че не разбирам за какво изобщо се вълнуваме. Всички политически групи изложиха своите мнения. Ние сме задали своите въпроси. Те още са останали без отговор. Смятам, че отговорите на нашите въпроси биха били полезни за работата на цялото досие. Uh, Председателя, доколкото знам, ние можем по всяко време да си променим графика за работа. Имаме пълното право за това. Така че, ако аз реша да гласуваме за това дали да си променим графика или не, то имаме възможност да го направим, ако има мнозинство за. Нашият докладчик на миналото заседание ни изложи същото, което каза и днес, а именно, че трябва да гласуваме по два въпроса. Първо, да сезираме ли съда, второ, да излезем ли с междинен доклад – Докладчикът има право на това гласуване. Не е справедливо спрямо него да го накараме да излезе с проекто доклад, ако той предпочита междинен Ако искаме да сме справедливи, честни към докладчика, мисля, че трябва да гласуваме за това дали да разсрочим процеса във времето, дали да си продължим, променим, извинете, графика. Докладчика. Явно нищо не е ясно във връзка с това споразумение. По сезирането на съда, мисля, че трябва да вземем решение за това сега и да го изложим в пленарната зала тази седмица ако решим вземем решение чак през април, то то ще влезе в пленарна зала през май или юни. Ще има много голямо отлагане във времето. А вече от 18 месеца насам се говори за съзирането на съда продължение на седем пленарни сесии Европейският парламент не можа да приключи работата по акта. Мисля, че това досие ще бъде предадено на следващия парламент след 2014 година. Мисля, че трябва да вземем сега решение за това дали да се сезира съдът или не и да го изложим в пленарната зала в четвъртък. В противен случай няма да има нужда от междинен доклад. Ще си продължим по стария график и няма да имам никакъв проблем да представя становището си тук в комисията. Председателят. Добре, нещата са ясни. Нека тогава решим дали да гласуваме сега за това дали да сезираме съда или не. И така, първият въпрос Колега Каспари, моля не се изнервяйте. Аз съм председателят на тази комисия и трябва да вземем решение по процедурен въпрос. Не се опитвайте да ми ограничавате правомощията. Питам ви за следното. Да гласуваме ли или не за това дали да се сезира Европейският съд? Ако кажем не, с това приключваме. Ако кажем да, то ще трябва да гласуваме за това дали в пленарна зала да изискаме сезиране на съда. Ще гласуваме по два въпроса. Първо, за това дали трябва да се сезира съдът или не. Даниел Каспари. Im der letzten Ausschusssitzung на последното заседание на комисията докладчикът даде предложение да се обърнем към съда. Очевидно, той поддържа това предложение. Но няма писмено запитване дали трябва да се обърнем към съда. И тук сме се разбрали в тази комисия да гласуваме само по писмени предложения, не по устни. Вторият въпрос е свързан с а, дневния ред. Вчера се разбрахме, че приемаме дневния ред а, без промени, така че няма за какво да гласуваме. Аз а, не се изнервям. А, знам, че много хора говорят за това, че съда трябва да се сезира, но няма писмено предложение, то не е в дневния ред и за това не виждам за какво ще се гласува и за какво изобщо обсъждаме този въпрос. Може би не мога да разбера правилно. Непрекъснато се поставя въпроса от докладчика дали трябва да се сезира съда и ако някой е искал да стане това, е щял да внесе писмено предложение. Ако аз исках да се обърна към съда, щях да внеса предложение. Повечето политически групи имат същия проблем с съда, че той не може да отговори на повечето запитвания. Well, regarding the form of the request for... Що се отнася до искането, аз мисля, че това е достатъчно. Не е нужно да имаме писмено предложение. Така че, продължаваме. Аз, Девид Мартин. Извинете, господин председател, не искам да усложнявам неща, но мога ли да ви предложа двустепенна процедура. Да, да видиме дали просто а, искаме да гласуваме, то тогава да гласуваме в 3 часа, да кажем на всички, да го, да го оповестиме. Имаме проекто резолюция за сезиране в съда, мисля, че всички са я виждали, т.е. имаме текст, по който да гласуваме в 3 часа. А ако не решиме въобще да, е, от, да няма гласуване, аз ще оттегла предложението си да сезираме съда. Мисля, че това наистина е разумно предложение. Ще, ще, ще, да гласуваме сега, дали ще гласуваме след обед. Дами и господа, аз е, бих искал да гласуваме електронно. Електронно да гласуваме. Въпросът е кой е за днес след обед да гласуваме предложението на докладчика да сезираме съда. Значи не гласуваме по същество, а гласуваме просто, за да знаем дали ще гласуваме след обед. Ясни ли са нещата? Господин Казак. Господин председател, явно нещата станаха доста сложни. А, доколкото разбрах, докладчика иска днес ние да решим в момента дали да гласуваме след обяд евентуалното изпращане на, на доклада на споразумението в Съда на Европейските общности, но той каза, ако ние не решим днес да гласуваме след обяд, той оттегля въобще предложението си за, а, за изпращане на споразумението. А, аз, доколкото разбирам, ако ние не решим днес да гласуваме, това може да бъде решено на следващото заседание. Тоест, ние може да отложим решението си за следващото заседание. Но той каза, ако ние днес не решим да гласуваме, аз се отказвам тотално от е, намерението си да предложа решение за прехвърляне на споразумението към съда. Затова искам това нещо да стане ясно. Дали ние днешка ще решаваме дали да гласуваме в 3 часа или ако не решим това, дали това ще остане като решение за следващото ни заседание. Well, and he's entitled to make any proposal he might he, uh, uh feel it's, uh, uh, it's his proposal. So let's vote. Това е тяхното, пред неговото предложение. Нека да го гласуваме. Яник Жадо. Аз нещо не разбирам. Как ние бихме могли да сезираме съда, без, без, без да знаеме дали комисията ще сезира е, съда. Аз имам чувство, че просто се въртиме в кръг, реш, и се опитваме да взимаме решение по нещо, което е абсолютно неясно. Мисля, че единството нещо, по което можем да вземем решение е, е графика и доклада. Тоест, аз мисля, че най-доброто е докладчика да ни внесе становище следващия път. Не виждам какво има да гласуваме въобще днес. Не, сега ще гласуваме. И ще гласуваме. Моля. Не, трябва да, трябва да гласуваме. Кой го е страх да гласува? Нека, нека комисията вземе решение. The substance is the following. Така, въпросът е следният. Кой е за да гласуваме днес след обед искането на докладчика да се обърнеме към зала с е, въпрос дали да се сезира седа? Аз, господин Казак каза, ако ние гласуваме сега, че и да кажеме, че не искаме да гласуваме днес в 3 часа, това означава за докладчика, че гласуваме по същество срещу сезирането на съда. Не, не е точно така. Не, можем, можем да правим каквито си искаме предложения. Докладчика може да поиска мнението на комисията по негово предложение. Това, това не означава, че след това не могат да се внесат някакви предложения. Всеки може да внесе предложение. Така че нека да гласуваме. Мога ли да взема думата? Да, можете. Благодаря, господин председател. Е, малко ми е странно и не мога, не, мога, не знам какво да правя. Аз съм против сезирането на съда, аз съм против междинен доклад, а аз искам да решим сега. Какво да направя сега? Какво, как да гласувам? This is a serious matter. Не, не, нещата са сериозни, казва председателят това ще бъде двустепенен вод, да речем. Въпросът е дали след обед ще вземем решение. Това няма нищо общо. Първия, първото гласуване няма нищо общо с сезирането на съда. Просто трябва да е, решиме дали ще решим да ще решаваме след обед. Това е. Не, повече ник, не, няма да дам думата на никого. Вече казах, че ще гласуваме. Така че много ви моля да гласуваме следното. Кой подкрепя искането на докладчика да гласуваме след обяд? Кой е за? Please, Много ви моля, тези, които са за. Добре, по-добре да гласуваме електронно. Гласувайте електронно. Моля, гласувайте. Господин председател, ако мнозинството гласува да гласуваме след обед, кой, по кой документ ще гласуваме? На практика няма документ, който трябва да гласуваме на три езика и така нататък. Така че не, мо, не, не може да има такъв а, дебат, а, просто решен днес и така нататък. Не може след, след, а, три, след три години работа в комисията сега да започнем промени на дневния ред адхок. хок. Сега, не трябва да се вземе решение. Защо, Защо се опитвате да ни объркате? Докладчикът ни помоли. Така че нека бъдем сериозни и нека да гласуваме. Не, моля, гласувайте. Не, няма да дам думата на никого. Моля, гласувайте. Докато не приключим с вота, няма да дам думата на никого. Няма да ви да позволя да се е, създава хаос в този комитет. Моля, гласувайте. And I will close the vote. Край на гласуване. The vote is closed. And it was adopted. Приема се. Значи днес след обед ще гласуваме предложението на докладчика. Благодаря ви. Let's move to item 29. Сега минаваме към точка 29. Small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 Ladies and gentlemen, there is... Госпожи и господа, Mr. President, there is an item left. Госпожи и господа, имаме още една точка в дневния ред дневния ни ред има и други точки, не само акта. Остава ни още точка 29 – малки и средни предприятия, конкурентоспособност и възможности за развиване на стопанска дейност. Водеща комисия е Комисията по промишленост и енергетика. Нашият докладчик по становище е Юлио Винклер. Моля ви за вашето внимание. Докладчикът има право да бъде изслушан. Uh, Докладчикът има думата. Благодаря, господин председател. Не знам доколко все още тук се проявява интерес към тази тема, не знам и колко време имаме за разисквания, но въпреки това ви благодаря, че ми дадохте думата. Накратко ще представя някои от идеите си за ролята на малките и средни предприятия. Страните от Европейския съюз. Що се отнася, като ще поставя, извинете, акцента върху увеличаването на ролята на МСП в международен мащаб. На МСП се падат 99% от стопанската дейност и заетостта в Европейския съюз. Знаем, че единият вътрешен пазар състава добри предпоставки за развитието на МСП. Едно от всеки 4 МСП извършва дейност в държава извън държавата, в която е установено. Това е така от три години насам. Знаем също така, че малките и средни предприятия извършват стопанска дейност и извън границите на единния вътрешен пазар – ако погледнем международната търговия с трети страни, то ще видим, че МСП не действат в толкова голяма степен на международния пазар. Комисията през 2009 година публикува проучване, според което само 13% от МСП извършват дейност на международния пазар. Това означава, че трябва да се подобрят условията за МСП, които участват в международния търговски обмен. Второ, трябва да се премахнат ограниченията върху повечето МСП, ограничения, които не ги дори навеждат на мисълта да участват в международната търговия. Друг извод на комисията и предложение за действие е на национално и европейско ниво да се разработят схеми за предоставяне на подкрепа, така че да се рационализират действащите към момента инструменти за подкрепа. Мисля, че подпомагането на МСП, които искат и биха могли да реализират експорт, все още не е достатъчно развито. Има какво да се досъвършенства, но първо трябва да се извърши анализ на дейността, на настоящата, извинете, и на досегашната дейност на МСП, както и на техния размер. Какво ще стане след определянето на това какви схеми за подпомагане ще са необходими, комисията все още не е казала каква ще е следващата и стъпка. Excuse me, chairman, but I will not. Докладчикът съжалявам, господин председател, но при тези условия няма да продължа. Много е шумно в залата. Okay, uh, thank you, chairman. Uh, uh, information... Ще се опитам да обобщя. Трябва да се предостави по-достъпна информация. Необходимо е да се установи по-добро сътрудничество между участниците в трети пазари. Трябва да се определят и приоритетните пазари. Комисията разполага с списък от страни, ако, например, тя ни предложи Русия и Украина, то защо да не ни предложи и Молдова? Ако ни предлага държави от региона на Средиземноморието, защо да не включи в списъка и други региони, като Западните Балкани? Това е само кратък коментар за списъка, който се съдържа в съобщението на комисията използването на външната политика на Европейския съюз като инструмент за насърчаване на международната дейност на МСП, мисля, че тази част от съобщението е малко разочароваща. МСП имат много проблеми, които не се отразяват на ниво търговска политика на Европейския съюз. Но това е разискване, което се води вече от доста отдавна. Съставен е списък с действия, като премахване на ограниченията, даване на възможност за международна дейност, подобряване на достъпа до тръжни процедури. Всички тези предложения са представени от комисията, но за съжаление тя не излага инструментите, чрез които смята да ги реализира. В заключение, като се има предвид, че съобщението на комисията е много важно и че залага на подхода отгоре надолу, мисля, че нашата парламентарна комисия трябва да настоява за промяна в подхода. Трябва да настояваме за подход отдолу нагоре. Ще проведем разисквания. Надявам се, че те ще доведат до изготвянето на един добър доклад. Ще приема с удоволствие всички бележки на колегите. Благодаря и за подкрепата на секретарията. As I've uh, said this... Доколкото разбирам, това е становище, което трябва да предоставим на ИТРЕ, което, която подготвя а, доклада по този въпрос. Някой иска ли думата? Джан Лукасуста. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на докладчика. От известно време вече, откакто приехме законодателството за малките и средни предприятия, Small Business Act, наблягаме на възможността да се създадат благоприятни условия за конкуренция на малките и средни предприятия. В много европейски страни малките и средни предприятия са гръбначния стълб на економиката и създават основно работните места. Малките и средни предприятия са също така много а, близко до самите граждани и по-специално до всички онези, които е, са пострадали от а, кризата. Имаме един цял списък на дейности, но дейности добре, но, но, кой, но кой ще финансира тези дейности? докладчика припомни някои основни и важни компоненти, правила, стандарти, всичко, което може да се направи за по-голям достъп на малките и средни предприятия на пазара, да се създадат асоциации или консорциум между малки и средни предприятия за общо излизане на пазара, за защита е защитата на интелектуалната собственост, е защитата на търговските марки. В, е, в много страни малките и, и, и средни предприятия трудно защитават качеството на продуктите си и трудно получават достъп до пазарите на по-големи страни. Така че става дума за хармонизиране на, на правилата, не да се обножат правилата за, само заради факта, заради необходимостта да се създадат правила. Напротив, трябва да се упростат правилата и да се премахнат бариерите към, а, за достъп до пазарите. Тоест, правилата трябва да бъдат много по-ясни и трябва по някакъв начин да подкрепяме дейностите на малките и средни политики, е, предприятия. Не става дума да ги подпомагаме пряко, а по-скоро да ги насърчаваме, да им създадеме условия е, за производство и на е, стоки и на продукти кои, в които ние сме лидери. Сега нека да не забравяме, че ние все, все още сме така наречени първи, първия завод в света, макар и някои от дейностите вече да се е, извършват от други страни и ние се обръщаме към подизпълнителни. Тоест, и, но има сектори, в които ние сме лидери и ние трябва да подпомагаме точно малките и средни предприятия, които работят в тези отрасли. И мисля, че съобщението на комисията трябва да бъде в този дух, но да имате ни по-конкретни, специфични правила, стратегии. И мисля, чрез нашите изменения бихме могли да да определиме много по-ясно целите и да определиме економическите, юридически и други инструменти за подкрепене на малките и средни предприятия. Става дума за становище на комисията, така че има ли някой, който ще вземе думата от страна на комисията? Имате думата. Кристос Кириатис. Благодаря. Благодарим на докладчика за коментарите. Благодарим и на другите членове на комисията. В момента ние правиме един изчерпателен списък на, а, услу, на услугите и се опитваме да създадем мерки, за да превърнем тези е, услуги много по-видими в държавите членки и да, да видим къде има пропуски, какви дейности могат да бъдат предприяти съвместно или допълващи тези на националните власти за насърчаване на този сектор. Целта е не само да създадем един е, списък на пожелания, а да създадем една е, цялостна структурирана политика, мога да се ползува на, и на мерките взети за, за премахване на е, тарифните бариери, като по този начин се дава достъп до пазарите Мога да спомена и политиката по стандартизация, която е ясно насочена към малките и средни предприятия, както и всички други мерки за насърчаване на конкурентоспособността. В, в, в предприемат се и дейности в рамките на програмата за новаторство и конкурентоспособност до 2013 година и тази програма е, ще е, бъде също така, ще влезе също така със своето продължение в следващата многогодишна финансова рамка до 2020 година. Смятаме, че ще можем да създадем един по- благоприятен бизнес климат за малките и средни предприятия в Европа с схеми, схеми за подкрепа и да има повече видимост на така наречените услуги, които са подпомагащи услуги и да дадем, да, да подпомогнем повече е, малките и средни предприятия в страните, в които те не получават достатъчно помощ за излъз на световните на пазари. Целта е малките и средни предприятия да развият първо своята дейност на местно, регионално равнище. Вие споменахте Русия, Украина. Това не означава, че в, не трябва да включиме в този списък и други страни. Вие споменахте Молдова. И сега докладчика. Още веднъж. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегите. Само три неща. Знам, че направих една огромна грешка трябваше да, да започна с защитата чрез акта на малките и средни предприятия и тогава ще, ще, ще да има все още тук някой останал. Второ. А, пропуските. Да, и дори в Small Business Act има, има някакви, някои пропуски, някои мерки не са обвързващи, а можеха да бъдат в, на, превърнати в обвързващи мерки. И много е важно на трето място да се да се да имаме предвид, че малките и средни предприятия в отделните страни са много различни. Те не могат да се съпоставят. Малките и средни предприятия в България, Румъния и Полша не могат да се сравняват с онези в Германия и Швеция. Така че трябва да има и много по-голям и по-лесен достъп до вътрешния пазар за тези малки и средни предприятия. Така, проекто доклада ще бъде разгледан на 25 и 26 април. Следващият. Искам да, да включа нещо в точката разни, след като приключите. Приключихме. Тъй като ще гласуваме в 3 часа. А, как, кога е срока за внасяне на измененията за а, а, в а, на предложението. Аз ще... Защото ако аз направя изменение на шведски, кой ще го преведе до 3 часа? Можете, може да направите, да внесете изменените. Благодаря на преводачите, че останаха, че ни подариха още 15 минути след изтичане на работното им време.